Писмена декларация 4 от 2015 година за въвеждане на Европейската година за борба срещу насилието срещу жените, което беше инициатива на колегата Тарабела и 14 други депутати, беше подписана от 413 депутати на Европейския парламент и с имената на подписалите това ще бъде публикувано в протокола от заседанието днес и е, Списъкът ще бъде изпратен на заседатите във вторник, съгласно член 78 от правилника, заедно с председателя на съвета ще подпиша пет правни актове